Proszę Państwa, Dami i gospoda, вече сме позакъснели. А, да кажем още четвърт час закъснение да сметаме, че е нещо допустимо. Значи започваме е, заседанието си с четвърт час закъснение. Да? Е, вероятно това е защото имаме академична тема и затова имаме академично закъснение. Е, става дума за семинарно заседание, което съм сигурен ще бъде извънредно ценно. поради темата, която ще обсъждаме. Това е организирано а, от политическият отдел Б. Става дума за семинар по реформата на общата селско-стопанска политика в а, при законодателна процедура. А, заседанието е при закрити врата. Европейският парламент е направил изследване на реформата на ОСП и отдел Б смята, че един такъв семинар при закрити врата ще даде възможност на участниците да проведат откровена дискусия. Всички, които искат, могат да се изкажат. Не само членовете на комисията. Международната изследователска група под ръководството на Центъра за европейски политически изследвания е провела изследването за, попоръчка на Комисията по земеделието. За първи път в историята на ОСП Лисабонският договор поставя Европейския парламент на равна нога с съвета. Изследването се концентрира върху увеличените правомощия на парламента и как те се отразяват на реформата на ОСП и кои нейни страни са засегнати от тази реформа. Още сега, може би, бих могъл да кажа някои неща имайки предвид вчерашното заседание на комисията. Депутатите бяха подложени на натиск под време на реформата. Имахме чувството, че сме длъжни да одобряваме определени предложения на Европейската комисия. Сега като хвърлим поглед назад, е, виждаме, че може би трябваше да бъдем малко по-решителни. Ние просто бяхме свикнали е, с предишният е, начин на работа. Вчерашният дебат обмена на мнения с е, комисаря ме накара да се замисля по тези въпроси. Бих искал да кажа добре дошли на всички ви, включително на членовете на Комисията по земеделието от предишния парламент. Господин Джордж Лайон, всички помним известният доклад Лайен, който сложи началото на този дебат и формулира проблемите. Не знам какво се случи след това. Господин Лайен, дали си сложихме капаци на очите и не можахме да погледнем на нещата по-широко. А, господин Каполи Сантеш също е тук, а, който също беше докладчик. трудно е да се премират различни гледни точки. И господин Сантус свърши това по блестящ начин. Като предложи един хуманен подход към реформата на общата селско-стопанска политика. А, тук е професор Йохан Свенен от Центъра за европейски политически изследвания. Казвам му добре дошъл. Той ще говори първи. Тук е също Атила Ковач от е, Буда, на университета в Будапешта. Мисля, че първо е добре да чуем експертите. След това ще разискваме. Ще чуем господин Декастро, който е бивш председател. Ще чуем предишните е, докладчици от е, епохата на реформите. Джордж Лайан, е, господин Сантос, Мишел Дантен. Е, не знам, е, господин Дес, е, сякаш е в Берлин днес. Не съм сигурен дали е тръгнал вече, може би да. Господин Лавия също не е тук. Той е заед в комисията по въпросите на околната среда и затова не можа да дойде тук. След тази така дълговат, този дълговат а, уводен а, а, отрязък, а, ще ме продължим нататък. Но като има предвид академичната, академичният характер на нашето заседание, аз някакси съм изкушен да правя академични разсъждения, така както правих едно време в Варшавския университет. Но ако нямате нищо против, както и предложих преди малко, ще дам думата на професор Суинен, който ще говори първи. Ако не съм, съм забравил някого, моля, обадете се, разчитам на секретарята да ми кажат кои са тук и кои не. Uh, much, Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, е, драги колеги, господин председател, благодаря, че ме представите като експерт в областта, но малко се чувствам не на място днес, е, тъй като според мен експертите са срещу мен в залата и аз би трябвало да слушам е, какво те има да кажат, наместо обратното по тази тема специално. Работил съм доста много по политиката на ОСП и това е един от най, една от най-трудните области в моята кариера, тъй като оценката на тази политика не е лесна работа. Въпросът е, е труден. Защо е труден? защото ние трябва да оценяваме една, един уникален опит. И по дефиниция, щом е уникален, няма с какво да го сравняваме. Е, и за първи път е, Европейският парламент участва в тази работа. Няма как да сравняваме предишни е, прецеденти. И също така не беше много ясно какви ще бъдат целевите показатели, така наречените бенчмаркс. Какви стандарти се очакват от нас ако ни попитат, примерно, какво е нивото на преките плащания или какво е тяхната природа, дали те са нещо добро или лошо, това е нещо, което ние сме подготвени да оценяваме. Втория въпрос, това е ритъмът и сроковете. Имахме 4 месеца за изследването, но трябваше да разработим теоретични рамки, да съберем данни, да обработим информацията, да направим, да стигнем до заключение и това не беше лесна работа. Това е малко като а, правенето на вино. Но виното става по-хубаво, колкото повече старее. Е, а тази работа трябваше да бъде свършена доста бързо и да се консумира незабавно след като е приключила с други думи, днес ви предлагаме един продукт. Моите автори, предполагам, ще се съгласят. Продукт, който може да се подобри, може да озрее още по-нататък. И това се отнася особено до последната част на нашия анализ. Това са ключовите полуки, които можем да извлечем. Е, и там се съдържат идеи, които заслужават да бъдат обсъдени. И за да можем да се справим всички тези предизвикателства, набрахме една група енергети... енерги... енергични млади изследователи е, и екип от старши е, ръководители, е, които познават динамиката. Да използваме, значи, всичко хубаво, което може да има и от младите, и от старите. И аз ще представя първата част на изследването, а колегата, който е до мен, ще говори за трудните въпроси, които споменах. Анализа на измененията, а Ален Матиус, който сигурен съм всички познавате, той участва в един анализ на един от казусите и той ще ви а, представи резултатите от този анализ. Значи резултатът се оказа доста сложен, доста по-дълъг, отколкото очаквахме в началото. И освен доклада, който е пред вас, има и два и четири доклада по контекста на цялата работа и ще обясня какви са тези доклади за контекста. Е, в моето представяне ще се спра само на някои от резултатите и всички по-нататъчни данни е, резултати ще намерите в доклада и четирите доклада по контекста. Първо искам да благодаря е, на политическият отдел, Б, искам да благодаря особено на господин Масо Еконо за тяхната техническа помощ по време на този процес. Трябва да благодаря също така много от вас, които отделиха време е, и участваха в процесите на интервютата. А трябва да благодаря и служителите, на, на служителите на Европейския парламент, които прегледаха предварителните версии на доклада, направиха много критични забележки, което несъмнено допринесе за повишаване качеството на доклада. И така, съвсем накратко, структурата на моето а, представяне. В пет части. Първо цели и методология, след това ще представя анализът на измененията – след това някои по-общи резултати, а Ален Матиус ще говори за един от казусите, който беше изследван. Значи, трите ключови въпроса бяха как съвместно взимане на решение влияе върху реформата от 2013 дали преговарящите от Европейския парламент имат достатъчно влияние и как може Европейския парламент да подобри своята стратегия. Подходът, който ние възприехме, беше следният. Специално внимание на вътреш, отделихме на вътрешната динамика, на междуинституционната динамика, на външните фактори и тяхното въздействие. И също така, кои фактори или или кои ограничителни условия определят е, въздействието на Европейския парламент в този процес. Интересно и също така трудно а, а, беше как а, е, е, а, това, че се обсъждаше реформата на ОСП през 2013 година, успорено с други процеси, дълбоката криза в Европейския съюз, промената в продоволствената сигурност поради промената в цените на храните, също така е влизането на редица нови страни в е, Европейския съюз, които също станаха част от ОСП и взимането на решението за бъдещата многогодишната финансова рамка, бюджета на Европейския съюз за следващите години. И всичко това бяха фактори, които трябваше внимателно да отчетем при анализа на съвместно взимане на решения. Колкото до литературата, нямаше много изследвания, на които да се опрем. Имаше предварителни изследвания, които опитваха да прогнозират какво ще стане, но разбира се, те не можеха да анализират миналото, тъй като нямаше такова. И така методологията, която използвахме, беше прагматична по редица причини. Първо поради е, кратките срокове, изследвахме, направихме редица интервюта, проведахме редица интервюта, анализирахме измененията, настъпилите изменения, анализирахме конкретни казуси по някои ключови въпроси. Примерно, динамиката на Комагри, въвеждането на зелено земеделие, ролята на многогодишната финансова рамка, а също така а, пазарните а, регламенти. Всичко това а, даде, породи отделни работни документи, които бяха съставени. В процеса на интервютата интервюрахме 34 ключови участници, а, които активно а, участваха в дебата е, по реформата на ОСП. Интервютата траяха между 30 минути и 2 часа, беше гарантирана пълна анонимност на участниците и техните мнения. Въпросът беше. Въпросите бяха добре подготвени според мен и след това записите да е, е, е, изпращахме обратно на интервюираните, за да избегнем всякакви технически грешки. Ето докладът на 25-та страница. Виждате хората, които са интервюирани, откъде са, Разбира се, това е анонимно, не може да кажем кои са те имената им, но това показва колко души от коя институция са били интервюирани. От Европейският парламент, от Европейската комисия, от е, съвета и от е, други е, институции на Европейския съюз. Сега анализът на измененията. Какви бяха целите да измерваме законодателното въздействие на Европейският съюз като разгледаме конкретните начини, по които измененията влияят върху крайният резултат. И тук имахме много сложни и пълни данни, за да оценим доколко успешно въздействат внасените изменения върху крайният законодателен резултат. И сега, накратко да се спра на един от главните резултати от анализът на измененията е, и методологията, която прилагахме. Е, ставаше дума за регламента за преките плащания и всички изменения, внесени по този регламент. Ето сега тук в тази таблица виждате тези резултати. а също така измененията внесени при приемане на становища от отделните парламентарни комисии, те също са включени. И беше, анализа беше три степени, на три етапа беше проведен. Първо, дали измененията са приети от съответната комисия, второ, дали са приети от парламента като цяло и трето, дали приетите изменения са включени в текстът на законодателните инструменти, съответните законодателни актове. Също така а, сравнихме процедурата за консултация с процедурата за съвместно взимане на решение. Тук виждате броят на измененията, внесени по четирите регламента за ОСП Главните заключения от тук са следните. Огромно увеличение на броят на измененията при процедурата по съвместно взимане на решения, което значи, че депутатите вече смятат, че е време да влияят по-активно върху законодателните предложения и актови. Второто заключение е, че при процедурата по консултации повече внимание се отделя на преките плащания около 60% от измененията, докато про другите три регламента картината е много по-балансирана. Ето сега на следващия слайд виждаме разпределението на измененията, не само по регламенти, но също по тип изменения. Е, изменения, които са включени в проекта докладите, отворени изменения, които са внесени от отделни депутати, компромисни изменения, те са изброени отделно, също така имаше устни изменения и изменения внесени в процеса на пленарните заседания. Виждате, че най-голям брой са открити изменения, и по-малък брой са компромисните изменения и най-малко измененията внесени по време на законодателният процес. Тук виждате преглед на успеха а, или неуспеха на измененията внесени а, от парламента. На, около 10% от измененията са били в крайна сметка прияти и включени в законодателните актове. Малко при процедурата по консултация малко по-малко от 10% при процедура съвместно взимане на решение малко на. Значи става дума за около 140 изменения, включени в съответните регламенти, а при съвместно взимане на решение 10%, това се изразява в а, числа около 900 изменения, т.е. едно много сериозно а, е, изменение в сравнение с процедурата за, на консултация. И сега ще дам думата на колегата, който да продължи. И така останалата част от доклада е организирана тази част, която е посветена на резултатите, е организирана в три глави. Четвърта глава описва процесите в Европейския парламент. Глава 3 описва процесите в другите институции и 6 глава описва целият процес по преговорите. Шеста глава пък е изцяло посветена на резултатите. И така, какво ни заинтересува най-много относно вътрешната динамика на този процес. Кои бяха членовете на комисията Агри, кои бяха докладчиците, докладчиците в Сянка, как протече процеса, кои бяха предизвикателствата, ограниченията и така нататък. И какви бя, какъв бе приносът от останалите подпомагащи комисии както вече посочих, ще ви дам някои съвсем кратки сведения за резултатите. Започвам с извинения всъщност, защото някои от нашите изводи са изключително нюансирани, не са е, ясни, може би, за обикновените потребители, просто защото имаше много елементи, които влияят в една или друга посока. Европейският парламент изигра огромна роля в процеса на взимане на решение. Проучването на Присила Ролинбайк показа, че комисията Агри не е променила кой знае в какво, и знае колко голяма степен членската си маса. И това всъщност консолидира процеса на вземане на решение. Може би това нямаше да бъде така, ако членската маса бе от по-различно естество. След това, очевидно, докладчиците изиграха ключова роля Проведе, проведоха се много дискусии при взимане на решение кой да бъде докладчик. Имаше разнобой. Едни смятаха, че трябва да бъде един, друг, друг, с оглед на това дали са по-добри като координатори или пък като участници в процеса на преговори с външни фактори. Така или иначе се стигна до компромис и това всъщност означава, че политическите групи са склонни и способни да търсят и намират компромис. По време на взимането на решение по, процеса, по процедурата на съвместно взимане на решение имаше по-голям брой компромисни изменения, точно поради тази причина. Атила вече посочи, че при процедурата на взимане на решение означава всъщност по-голям обем работа. 800 изменения бяха представени и то по простата причина, че сега е вече по-лесно да се представят изменения, отколкото в миналото. Други парламентарни форуми също бяха въвлечени в процеса. Тяхното влияние, разбира се, бе важно, но не осново полагащо. Комисията ЕНВИ, Комисията по опазване на околната среда също взе участие но по време на преговорният процес отношенията между ЕМВИ и АГРИ не винаги бяха гладки. До каква степен е била по-голяма или по-малка ролята на парламента и парламентарната комисия Агри в сравнение с тази на комисията, бихме могли да дадем следният отговор. Европейският парламент е бил сякаш по време на целият процес малко по-консервативен в амбициите си в сравнение с комисията и най-чувствителните, най-уязвимите в точки по време на преговорният процес бяха тези свързани с така нареченото озеленяване, екологизиращите мерки. По време на гласуването по време на гласуването стана ясно разположението на силите в общото гласуване и по-специално в поименото гласуване, където се очертаха ясно линиите очертани на различните политически групи. В процеса бяха намесени, въвлечени за участие собствените ресурси, с които разполага парламента техническите подробности бяха важни, именно за това бяха ангажирани за участие много представители на парламента и на комисията Агри по-специално. Относно въпроса за това какво, какви са очакванията за бъдещото развитие, няма едно мнение. Някои смятат, че трябва да бъдат мобилизирани повече ресурси за евентуална бъдеща реформа. Но пък се подчертава и необходимостта да се ангажира Европейската комисия в по-голяма степен като доставчик на експертно знание на експертни ресурси. В глава 5 се обсъжда протичането на трилозите. Дадохме на анкетираните примери за евентуално развитие на ситуацията при прилагане на процедурата за съвместно взимане на решение и всеки избра един или друг вид развой, традиционен, консервативен или по-прогресивен. И всички всъщност сметнаха, че за бъдеще Европейският парламент ще има повече влияние благодарение именно на засилената си законодателна роля и в бъдеще ще се превръща дори в още по-активен законодателен елемент. И няма защо повече да се счита съвета за нещо като горна камера на парламента или за организация, която дава крайната зелена светлина на всички законодателни проекти. Някои от другите аспекти на проучването показват, че е в момента в процес на изграждане нова законодателна култура, нова, законо... нова комуникационна култура между институциите. Неформалният контекст, неформалните връзки между участниците в преговорните екипи също са посочени като изключително важни и в крайна сметка, с, в процеса на съвместно взимане на решение се мобилизират за участие и фактори, не принадлежащи на институционната сфера, тъй като са поканени за участие представители на гражданското общество или на всякакъв друг вид граждани, граждански организации, засегнати в една или друга степен от реформата. И това е определено положителен фактор в случаите, в които вътре ресурсите, вътрешните ресурси на институцията са недостатъчни но пък един евентуално или потенциално негативен елемент би било влиянието, като външните фактори могат да окажат, ако вътрешните експерти не са достатъчно силни. Това европе... Тази реформа бе отчетена като успех на ирландското председателство, което бе изключително ангажирано в процеса и в поддържането на пряка връзка с Европейският парламент и с прилагането на процедурата съвместно взимане на решенията. Това бе определено елемент, гарантиращ успеха. И така, що се отнася до информацията и влиянието, става ясно, че Европейският парламент е по-силен и неговата, неговото влияние е по-силно в сравнение с миналото. Европейската комисия продължава, разбира се, да задържа, да удържа позициите благодарение на натрупаният си опит и на опита като посредник при разписването на европейско законодателство и в нейно лице, както парламентът, така и съветът имат достоен партньор. Съветът и парламента понякога сформират нещо като коалиция, когато трябва да противостоят на становища, с които не са съгласни. И сега отново давам думата на колегата Атила. Ето това са крайните изводи от анализа на измененията измененията на Европейският парламент от пленарното заседание до крайното приемане през триалога. Около 30% са прокараните изменения по време на предходният законодателен механизъм, които сега са близо удвоени при съвместното взимане на решения. Можем да се попитаме какви са причините за това, дали това се дължи единствено на късмет или на увеличена сила, на увеличено влияние и мощ. Но ако погледнем цифрите като такива, ще видим, че това може да се дължи и на вида изменение, което се предлага. Дали те са дали това е крайния текст на регламента или така наречените хоризонтални регламенти или пък регламента за директните плащания или за Европейският земеделски фонд за съскостопанско развитие. Очевидно тук влияние има и ролята и капацитетът на самия докладчик. Следващата, следващия депозитив ви показва данни за вида изменения и от тук също проистичат интересни изводи. Първото, което искам да подчертая, е колкото е факта, че колкото по-дълго се обсъща едно изменение, толкова по-голям след това е успехът на парламента при неговото приемане. Компромисните изменения или пък измененията, които биват променени в процеса на преговорите, също нараства като брой. Най-малки, най-слаб успех се постига при измененията, където е най-важна думата на подпомагащите комисии. най-много изменения, които можем да цитираме в този смисъл са измененията на Комисията по подпомагане на развитие, но тази комисия ДЕВЕ не винаги даваше изме... предложения за изменения по същество, а по-скоро свързани с търговските аспекти на целият процес. Така или иначе, обаче, крайният резултат е, че общо погледнато броят изменения се отвоява, ако не и утроява. Двата вида изменения, които са свързани пряко с работата на докладчика, като, например, компромисните изменения също бележат развой. Това е един от изводите. И сега отново връщам обратно думата на колегата. По шеста глава, тук са заключенията ни по календара за реформа, горната граница, предложението за екологични мерки, въздействието на МФР. А, сега ще включим а, Алан Матиус, той физически не е в залата, но изпрати свое видео. Добър ден! Казвам се Алан Матиус, професор съм, който преподава европейска съскостопанска политика в Тринити коледж, Дамбли, Ирландия. Когато правим оценка на съвместното вземане на решение в последната реформа по ОСБ, важен елемент са паралелните преговори по многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020. В един от казусите, който подготвихме като част от проекта, аз набелязвам три връзки между тези преговори, които имат е, известен ефект върху резултата. Първата връзка се отнася до етапа на определение на програмата за реформата в ОСП. Генерална дирекция Агри подготви предложение, мотивирано участие в необходимостта да бъдат бъде обърнато внимание на новите предизвикателства и да се създаде аргументи, които да доведат до максимално увеличаване на бюджета за ОСП. Но предложението на комисията да запази бюджета на ОСП на нивата от 2013 година създаде очаквания, че ще има по-силен акцент върху екологичните цели в новата ОСП. Втората връзка се отнася до графика на воденето на преговорите. Парламентът заяви, че не е готов да взема законодателни решения, докато не бъдат одобрени бюджетът и цифрите по бюджета за ОСП. Но Европейския съвет се забави с финализирането и така беше съкратено времето за преговорите по ОСП и трябваше да се стигне до решение по време на ирландското председателство през юни 2013 година. Парламентът обаче също каза, че не могат да се водят сериозни преговори по ОСБ, докато не станат известни цифрите по бюджета. Това беше в полза на онези, които държат на статуквото. И е в ущърп на онези, които искат по-радикална промяна на ОСП след като беше прият многогодишната финансова рамка от Европейския съвет и таваните бяха прияти от парламента в началото на 2013 година, заплахата, че ще има бюджетни съкръщения, ако има разводняване на зелените мерки, не изигра роля. И така държави членки, депутати, които държаха на статуквото, доведоха до отслабване на амбициите по отношение на зелените предложения. Това се отрази при намаляването на бюджета на ОСП. Третата връзка е свързана с преговорите, които се водиха паралелно по многогодишната финансова рамка и ОСБ. И решенията да се вземат със съвместно вземане на решение по ОСП, както беше решено. Имаше трудност, тъй като въпросите, които включи в своите заключения Европейския съвет, имаха привилегирован статут по време на триалога. Въпреки, че парламентът получи някои отстъпки в окончателното решение – беше отслабена ролята му на съзаконогодател. Фактът, е, че парламентът е, съумя да приеме някои изменения на позицията на, на Европейския съвет е, е положително развитие, но а, вече има решение с единодушие в Европейския съвет, се ослабват възможностите за влияние на парламента. В частност, искам да се направи разграничение между законодателните решения по ОСП, свързани с нетните потоци и бюджета, който се отпуска за държавите членки. Затова Европейския парламент трябва да се произнася преди вземането на решения от Европейския съвет. Това трябва да стане преди Европейският съвет да вземе, излезе с заключение. Останалите въпроси трябва да се решават по време на тристранните срещи с участието на трите европейски институции. И сега няколко заключителни думи, тъй като бих искал да ви дам думата за дискусия Имаме а, тематични изследвания по други въпроси, така че иска, искам да подчертая няколко неща. Що се отнася до календара, консенсус има по това, че този календар е бил нереалистичен, затова не се е приложил съвместното вземане на решение в нужната степен също разводняването на екологичните мерки също се отрази отрицателно, защото мнозина считаха, че екологичните мерки са имали успех, но всъщност преговорите не бяха успешни. Това е възприятие по-скоро за процедурата. Относно член 43, алинея 3, тук въпроса е сходен а, с аргументите, които изложи Алан току-що, свързан с преговорите по МФР, за да може парламентът да изрази а, своята позиция. Ще пропусна това. Що се отнася до общата ни оценка, едно от нещата, които се изясниха е, че Има данни, че съвместното вземане решение действа, независимо дали ни харесва резултата или не. На следващо място ние попитахме а, участниците в а, проучването да направят оценка от 1 до 7, така че средната оценка е 4,8, което е 69%, което означава отличен в известна степен в моя университет. Подробните данни се съдържат в доклада. Европейският парламент, разбира се, си даде най-висока оценка, но това, което получихме от Европейската комисия, от съвета, беше също толкова високо, така че в известен смисъл можем да твърдим, че има висока оценка на работата, която се върши от Европейския парламент, както във вътрешен план, така и от външни институции. Мнозина споменаха също увеличаването на прозрачността и отчетността, отчетността чрез реформата на ОСП, което е също положителна стъпка. Това не означава обаче, че резултатите от реформата ще бъдат лесно оценими в бъдеще. Елементите за успеха на съвместното вземане на решение. Ние сме избролили пет такива в резултат на проведените интервюта. Първо, по-силно участие на гражданското общество, относително добра работна среда в екипа за водене на преговори на Европейския парламент и другите институции. Има възможности за подобрения, но в сравнение с други процеси, тук е, можем да говорим за положително развитие, положителен опит. Има по-силна култура за постигане на компромиси, също беше споменат успеха в тристранните срещи и по време на срещите на докладчиците в Сянка. Отделните хора определено играят важна роля като докладчици, докладчици в Сянка, екипите, които им оказват подкрепа, председателят, председателството на съвета също. Също се счита, че подготовката и комуникацията са важни аспекти, така че трябва да се работи изпреварващо, преди дори да излезе официално предложението на комисията. Аз съм убеден, че ще бъдат изречени много полуки. Вие самите сигурно сте си извлекли такива. Дори след като бъде постигнат компромис, политически компромис за делегираните актове. Трябва да се а, държат под око тези актове. Имаше и други въпроси, които очертахме. Аз мисля, че се спрях на повечето от тях и няма да ги повтарям. Относно адаптирането на ресурсите, с които разполага Европейския парламент, за да може да отговори на новите функции, които са му възложени. И в заключение, за нас това изследване беше много интересно, но и много трудно. Ние участвахме активно, работихме отвън и се надяваме, че този доклад може да ви бъде полезен за работата ви в бъдеще. и искам да ви поздравя за високата оценка, която получихте от всички останали. tak, tak, bo трудно badać. И, и така. Много трудно е да се изследват намеренията на съвета, на парламента и на комисията. Министърът на земеделието на Ирландия има опит като и като евродепутат, сигурен съм, че от това ще имаме полза всички. Както винаги, нямаме много време, само половин час. Е, ще дам думата на Декастро, Лайан, Капулес Сантос. Давам ви думата за по 4 минути, господа. Най-напред е, да ви благодаря, господин професоре, за много интересния доклад. Ценен принос към нашия дебат. Много интересно е да се запознае човек с анализ на свършената от нас работа и то направен по новаторски начин. Тъй като заседанието е при закрити врата и е по-скоро една дискусия на академично ниво, за, разлика от обикновено заседание на комисията, искам да кажа следното. Ня, не разполагаме с ясни финансови рамки. Дневният ред за реформите от, формулирани от принц Фишер дава прагове за сумите и това също така се отразява върху преговорите и начина по който разговаряхме. Без ясни финансови рамки не сме сигурни къде се намираме. И започваме преговорите с известна несигурност, както професорът току-що подчерта. Тук възниква и целият въпрос за легитимността на този процес разбира се, съществува въпросът до каква степен можем да на практика да осигурим по-зелено земеделие. А, не става дума само за това а, как, а и какво по-зелено земеделие искаме да постигнем. Тази задача ще успее или ще се провали в зависимост от това дали от нея ще проистекат ползите за околната среда, които очакваме и дали това ще доведе до предимства за страните членки и ще има полза за земеделските стопани. Виждам, че в изследването е отделено внимание и на този въпрос. Ние всички сме занимаваме с този въпрос. И за това много важно е да се поддържат добри отношения, работни отношения с комисара. Комисара Чолос беше лично с която се срещахме много пъти, но не, не, струва ми се, че нямахме пряка връзка с него. Мисля, че Джордж Лайон ще се съгласи с мен, че нямахме достатъчно открита и достатъчно тяска връзка с комисаря Чолос. Ако имахме по-добра връзка, по-тесни отношения с него, може би по-добре щяхме да отчитаме какво може да се случи в разговорите между парламента и съвета и парламента и комисията. Обаче ние се оказахме в положение на хора, които са по-склонни да се съгласяват с съвета, отколкото с комисията. В някои случаи не се изказвахме срещу предложението на комисара поради институционна солидарност, но това не помагаше на нашата работа. Трябваше да оценим кои са силните страни, и кои слабите, какво е изпълнимо и какво не е изпълнимо. Реформата на ОСП сега ще бъде нещо много по-различно, като се има предвид опита, който сме натрупали. Мисля, че ще можем по-добре да се приспособим към изискванията, ще бъдем по-гъвкави и по-добре ще работим с новия комисар. А, мисля, че ако условията бяха различни, а, в миналото щяхме да а, можем да работим по-ефективно и да бъдем по-силен играч. Благодаря. Господин Джордж Лайон. Благодаря, господин председател. Голямо удоволствие за мен е да участвам в работата на заседанието на Комисията по земеделието. Радвам се, че срещам тук стари приятели. В рамките на 4 минути мога да се изкажа съвсем накратко. Някои от въпросите, които повдигна господин Декастро, съгласен съм, че Ирландското председателство и комисарят Шолос имаха съвсем различен подход на лична равнище, ако щете. Мнозинството от нас считаха, че комисията не участваше е, в е, работата, е, не беше съпричастна към нашата работа до започването на разговорите в преговорите в триалога. Много от двустранните разговори, неофициалните разговори се отнасяха до това какво се опитваме да постигнем и а, е, трябваше така да по-добре да почувстваме на къде искаме да върви реформата. Всички докладчици, докладчици в сянка е, е, бяха привлечени за една честна дискусия. Още в самото начало беше неясно какви са целите, какво се опитваме да постигнем. Отношението, отношенията според мен бяха доста добри. И комисарът беше на разположение на всички, които искаха да разговарят с него. Една от полките, която според мен трябва да извлечем като парламент, това е въпросът с многодишната финансова рамка и нейното въздействие. По време на триалога не преговаряме по тези въпроси. Казва се, не, нямаме мандат да разговаряме по този въпрос. И в крайна сметка паднахме от два стола на средата. Обсъждахме надълго и широко опасностите, свързани с неприемането или приемането на многодишната финансова рамка. Но работата по МФР трябваше да, да, да, да се води от докладчиците, комисиите по доклад. Ком... Е, следващия път е, трябва много преди да започнем преговорите, Европейският съвет е, да ни даде индикация какво може да се очаква от МФР. Защото ако ще бъдем участници в процес на съвместно взимане на решение, не можем да работим по стария начин парламента трябва да направи нещо за, в това отношение през следващия, сегашния мандат. Сега в доклада се говореше много, много за зеленото земеделие. Е, смята се, че пред комисията е направила някакви радикални предложения е, за по-зелено земеделие. Аз не мисля, че е така. И въздействието върху фермерите, за което много се говори е, предварително. Има са други проблеми. Проблеми свързани с измененията в климата и прочие, които могат да се третират чрез усилията за по-зелено земеделие. И тук не е необходима по-голяма по-голяма гъвкава, за да можем да направим повече, за да реагираме на тези предизвикателства. И за биоразнообразието става дума и за други проблеми. И също така и трите мерки. Не е обязателно, че те са най-добрите, но може да се направи много повече. Значи, златният стандарт е, е, е, се смята, че е са предложенията на комисията и оттам трябва да тръгнем нещо, с което аз не съм съгласен. Не мисля, че има нещо важно, което трябва да добавя. Въпросът за а, а, а, доколко а, а, доколко е успешна, са успешно преките плащания или плащаните по Европейския фонд за, развитие развитие. Преките, преките плащания са много политически акт, докато хоризонните хоризонтите плащания са съвсем така друга опера съвсем по друг начин се осъществява тяхния контрол. Там има много по-голяма възможност за маневри. Така че когато разглеждаме, сравняваме едното с другото, трябва да сме сигурни за какви контролни мерки става дума. И какъв е бил одит, имало ли е достатъчно добър одит на това, което е направено. Мисля, че това обяснява различието в данните, което видяхме. Господин Капула Сантос. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички, на организаторите и за това, че ме поканихте. Приятно ми е да съм отново сред вас и приятно ми е да се срещна отново с стари познайници, които се усмихват и са доволни от постигнатото и аз съм доволен. Поздравления на експертите за добре разработеният доклад по проучване на резултатите от предходния преговорен процес. Много доклади получавам, много отчети, но този ще го проща с изключително голямо внимание, защото ми се струва много интересен и затова искам отново да ви поздравя. По повод сега на изводи, изводите, съгласен съм в общи линии с малки изключения. Сега ще кажа кои. Първо, аз самият като автор, като участник в целия този процес, стигам до следният извод. Парламентът тръгва от неизгодна позиция по две причини. Първата причина е заради институционната принадлежност на докладчиците. Какво значи това? Това значи, че аз самият като докладчик и участник в преговорният процес трябваше да преговарям с председателите на Министерският съвет по селското стопанство и с председателят на Европейския съвет. Това бяха всъщност политически преговори. Участвах и в технически преговори, където трябваше пък на равна нога да се боря, така да се каже, с техническите експерти от другите институции, без да имам на разположение такъв силен технически подготвен екип като те. Нещо друго, което искам да посоча. Разбира се, е, един от главните герои в цялата тази сага бе министър Ковни, но имаше и други герои в сянка, а именно секретариатът, техническите експерти, които трябваше да се борят с тази техническа маса, тази смилаща всъщност машина на министерствата и на Европейската комисия. Да не забравяме, че всичко остава политическо и не винаги е, някой е склонен да даде техническа подкрепа на политически противник, а не на политически поддръжник. Когато бях министър по селското стопанство в моята държава, ми се случи именно това. След смяна на правителството, новото правителство поиска да закачи медала на своето политическо семейство. Сега, ние като преговарящи от страна на парламента бяхме на равна нога с генералните директори на експертните служби на комисията и това не бе много разумно, защото ние като политици не винаги имаме достатъчна сила като технически експерти, а нямаме и подкрепа. Аз самият, преди да бъда министър по земеделието, бях генерален секретар, заместник министър, технически експерт и така нататък. С други думи, в моя случай този технически багаж съществува и за това успях без кой знае колко големи затруднения да преговарям с генерални директори. Но това не може да се изисква от всички останали депутати резултати. Не всички сме технически експерти в една или друга област, а пък в техническите преговори, освен политически и преговорни умения, се изисква и технически се изискват и технически познания. В противен случай не можем да се справим срещу една от най-големите, най-силни и най-успешни технически машини в Европа, каквато е Европейската комисия. Така че именно тези технически експерти в Сянка, тези е, наши сътрудници и асистенти бяха същинските герои в Сянка, които в крайна сметка с много малко средства успяха да се справят с един толкова амбициозен проект парламентът успя да удържи позициите си, успя да ги прокара. Много от нашите предложения всъщност се обечаха с успех, както показват изводите от доклада. Сега, нещо друго, което искам да посоча и с което отново не съм съгласен. Във вашият отчет се казва, че целият процес приключи през юни месец. Не, не беше така. Приключи през есента. Европейският парламент наложи забавяне на темпа и въпреки цялата пропагандна машина на ирландското правителство, така че тук моите поздравления за Мейрейт, която може да се поздрави с успеха на своето правителство, което успя да внуши на всички, че приключихме през юни месец. Това всъщност не се случи така. Още по време на самия преговорен процес Европейският съвет успя да ни принуди да забавим. Това бе всъщност първият път, в който Европейският съвет успя да наложи непопулярни решения на някои от собствените си членове, някои от собствените си министри на държавите членки с налагането на така наречените крайни стойности. И тук отговорността бе изцяло понесена от нас, защото над нас нямаше никой и ние успяхме да наложим нашето становище като Европейски парламент. Това обаче може да не се получи при нов преговорен процес, така че трябва да си вземем пулка и да засилим нашето представителство. Нещо друго се казва в доклада, че парламентът е намалил влиянието на екологизиращите мерки. Това не е така. Ние успяхме да постигнем практическо предложение на практическо приложение на това, което дойде като предложение от комисията. И именно благодарение на пред... измененията на парламента успяхме да прокараме конкретни мерки. Ако беше успяло предложението на комисията, нямаше да имаме изобщо никакви екологизиращи мерки сега. И сега имаме, не кой знае какви, но съществуват. Благодаря отново и искам специално да поздравя преводачите от португалска кабина, които също помогнаха в този процес. Благодаря. Euh, Благодаря, господин председател. Искам да направя един общ анализ, който не е засегнат в доклада, доклад, който е много добре изготвен. Става дума за човешкия фактор. Спомена се ирландския министър. Вярно е, че ирландското председателство беше изключително важно. Имаше желание да се постигне край резултата и министърът прегна всички сили на службите, които са му подотчетни, за да постигне резултата. Докато в предходните председателства не можехме да постигнем нито една стъпка напред. На второ място искам да подчертая, че е, имаше също и случайност. Ние Идваме от различни страни, от различни политически групи. Тримата докладчици, както и председателят на Комисията по селско стопанство, успяхме да постигнем съгласие помежду ни, въпреки че се намирахме в труден стратегически момент. Може би по случайност и четиримата идвахме от страни от южната част на Европа – и имахме обща визия за нещата. В моя доклад се прави разграничение между севера и юга. Трябва да се определят докладчици по важните доклади, както и екип от докладчици, които да могат да работят заедно и да могат да бъдат единни в своята позиция пред съвета. Това е личното ми мнение. Вече беше казано от Капола Сантош преди малко, че искам да благодаря също на онези, които ни помогнаха в Европейския парламент, най-вече нашите сътрудници, службите на секретарията, които бях, работиха под доста напрежение. И нашите противници в преговорите можеха да използват всяка дори най-малка грешка или пропуск, за да ни атакуват. По голям доклад като този е важно да има екипът в Европейския парламент, един екип, който да води преговори, да разполагаме с нужния административен, административен капацитет. Не ни трябват само юристи, а имам, да имаме един постоянен екип, който да помага на докладчиците да извършва техническата част от работата. Относно самото а, досие за общата организация на пазара. Вече изминаха няколко месеци, Виждате как вървят нещата в Комисията по селско стопанство. Аз разбирам няколко неща, че този доклад беше една компилация от текстове, които не бяха добре подготвени, не бяха готови от Генерална дирекция селско стопанство и комисията нямаше никакво намерение да преговаря по тях в рамките на реформата на ОСП. независимо дали става дума за обща организация на пазара на плодове и зеленчуци или за схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в училище. В бъдеще Европейската комисия трябва да преговаря по досията, които са подготвени защото иначе е, трябва да се извършва доста преформулиране. И това е така, защото доклада, който споменах, е просто един сбор от недобре подготвени текстове. Искам да ви благодаря и за доверието, което ми оказахте при изготвянето на доклада. Благодаря ви. Трима души искат да взема думата. Госпожа Нойше, господин Ферон и госпожа Магинес. Всеки от вас разполага с по две минути. Благодаря ви за доклада. Аз съм нов депутат. Все още не съм участвала в този процес. Но наблюдавах отвън работата и хода на преговорите. Днес не говорим по същество, по съдържанието на реформата, а как се е стигнало до договарянето на тази реформа. Това, което ме интересува и ще съм противоречие с предходният а, а, оратор. Аз не считам, че парламентът е затворен екип. В парламента има различни гледни точки по какъв начин трябва да се осъществява реформата. Има представени на множество изменения. И аз искам да разберя, кои партийни групи са имали особен успех. Имаше ли групи, които успяваха успешно да прокарат своите изменения? Имаше ли други политически групи, които не се умяха да прокарат е, своите изменения? Аз е, гледам е, на парламента като един голям екип, но все пак всеки има своите мнения. Относно докладчиците, вие подчертахте, че характера, личността на докладчика се отразява значително върху влиянието. По-скоро това е важно, отколкото разпределенето на докладите. Този това разпределение обаче не трябва да се остави на случайността, защото изборът на докладчика е предпоставка за успеха. И така имам два въпроса. Кои политически групи бяха особено успешни в прокарването на своите изменения? И вторият ми въпрос отнася до подбора на докладчици. Благодаря, господин председател. Този семинар е много интересен и вече 6 месеца на практика работи новия парламент. Можеше този семинар да бъде направен по-рано, и защото всички изказващите видяха, че много по-добре се въздейства на комисията, ако това се направи достатъчно рано. Иначе се вижда, че или, или сме избързали, или сме закъснели. Европейският парламент трябва да поеме своята роля, да изпълнява своите правомощия, като е, да бъде по-добре подготвен при следващите преговори по ОСП. И смятам, че днес трябва да дадем думата на народа, на парламента, който може да предложи инструментите за едно по-добро земеделие, по-добро развитие на селските райони. Колкото за измененията, аз съм независим депутат и виждам а, а, слабостите в а, демокрацията. Нямам предвид а, докладите. Два, на два пъти ми се отказват доклади. А, и това е един много важен въпрос, защото демокрацията значи да се бъдат представени всички. И ако продължаваме да имаме евроскептични депутати, а, и ако а, много трудно ще бъде да съществуват, ще бъде да съществуват някои от нас, без да бъдат част от някаква група, защото се отказват нашите изменения, не ни се дават доклади и така нататък. Бих искал да попитам каква ви са целите на новият регламент? Да регулираме заради самото регулиране ли? Е, механизмът, който се налага от Европейската комисия при разработването на новата ОСП до 2020 година не дава достатъчна защита на производителите от големите фирми и големите вериги от магазини. Защо да разделяме е, е, е, така че така, нещата така, че производителите да не може да се чуе думата им, когато те разговарят с а, о, преработвателната промишленост и с тези, които реализират тяхната продукция. А, нищо не се предвижда за а, да а, се предотврати спада в производството в а, някои области. И в заключение ще кажа, че Слушаме да се говори за пропорционалност, за по-зелено земеделие, но необходимо е да се направи равносметка на трудностите в края на тази година. Защото онези, които са фактически обект на тази политика, са жертва в много случаи те са смазани. И това е нещо, което трябва да помислим в бъдеще. Пани, пани президент, Госпожа Магинес, аз не знам къде да, къде да започна, имам само две минути. Е, първо ще кажа, че от една страна човек трябва да е извън този процес, за да може да изразява а, мнение а, по него. И искам да поздравя нея, които са очаквали в него, докладчиците, които работиха опорито, постигнаха резултати. А, значи, а, университетските професори и а, депутатите съвсем различни, а, значи, те са като вода и масло, ако щете. А, а, а, работата, която свърши а, секретарятът и помощниците, асистентите, тя, тя е безценна. Искам да се върна към самото начало на реформата на ОСП. Мисля, че комисията не успя да работи заедно с парламента в процеса на консултация. Имахме писмени документи, те знаеха, че те предстоят и те не е, обсъдиха с политиците намеренията си достатъчно на време и по този начин много усилия и много време бяха прахосани. Предишният е, председател на комисията, нашата комисия, говореше за отношенията ни с Европейската комисия. Но именно тази неформална част от преговорите е нещо, което трудно се измерва и което не може да бъде отразено в доклад, но тя е много важна. Важният въпрос за реформата на ОСП е, че тази работа а, никога не е а, чистичка а, и ясна. Става дума за о, огромни средства, които се харчат в, за всеобщо, общото благо. Общото благо трудно се измерва. И когато става за разводняване а, на едно или друго, мисля, че това е много субективна работа. Ако става дума за промяна, да, но разводняване, разреждане, когато става за политически решения, е нещо, което не приемам. В нашата комисия съществува мнението, че ще е трудно да се прилагат тези реформи. Реформи, които ние сме преговаряли. Това е много трудно защото има политическа позиция. Трябва да видим все пак взетите решения и законодателни актове как ще работят. Общо взето ще кажа, че чудо е, чудо е, че нещата работят такива каквито са. За първи път парламентът участва в този процес. Лобето на селско-стопанските производители не можа да работи заедно с парламента. Те си вършиха каквото искат по отношение на комисията, показаха неуважение към парламента. Има много полуки, които трябва да бъдат извлечени. Е, е, всичко това е повод за кошмари, а не за сладки сънища, защото такава беше нашата работа, за мен поне. Не можем да е, направим все още равносметката за прилагането на това, което е направено до сега. Благодаря. Благодаря. Като хвърлим поглед назад, мисля, че цяло чудо е, че постигнахме компромиса, който беше постигнат. Знаеме, че отначало се говореше за пълно отхвърляне на предложенията на комисара, че те са прекалено радикални, други казваха, че не са достатъчно радикални. Ставаше дума за безкрайни преговори, които водихме, накрая стигнахме до компромис, който отначало изглеждаше непостижим. Тоест, това, че да постигнахме компромис, беше доста неочаквано. Трябва да поздравим участниците в този процес. Ролята на докладчика беше много важна. Има голямо значение дали докладчика защитава позициите на мнозинството или на някакви други е, заинтересовани групи. Постигнатото винаги може да се търси, е, да се търсят начини за подобрение, за усъвършенстване, но трудно е парламентът да застъпва обединена позиция. Много често се казва, ние представляваме селско-стопанските производители и техните интереси това е само част от истината, бих казал. Защото ние трябва да съзнаваме, че представляваме много по-широк слой от, обществото, колегите от парламента, обществото като цяло. Става дума за политика в дългосрочен план. И когато търсим компромис, трябва да знаем какво искаме да постигнем. И аз съм малко а, разочарован, особено след последната ни дискусия с комисара Чолос. Нямахме много време, но най-малкото успяхме да разберем кой какво мисли. И понякога депутатите говорят а, пред а, публично, извън парламента. Някои казват, че тази реформа на ОСП не е добра, е, някои го казват публично и много ясно и е, грамогласно. Е, значи след ако не сме единни пред външния свят, това е причина за разочарование. би трябвало, когато стигнем до един компромис, да кажем, ето до този компромис стигнахме и да го подкрепим а, общо. А не след това а, да кажем след 6 месеца, това не е никакъв, а, никакво постижение, това е буклук, а, още преди 6 месеца бяхме преди, против него. А, тоест не трябва да чакаме Европейската комисия да ни представя предложение за обсъждане. Ние като парламент още, още достатъчно рано трябва да действаме активно. Активно, част, активен участник в дискусията да бъдем, а не само да реагираме. Благодаря и сега ще, и ще дам думата и на господин Донтен и след това ще взема думата за няколко минути. Благодаря. Целта е наистина да се постигат компромиси. Делегираните актове все още не са публикувани, с други думи не сме стигнали до края на реформата. И всичко това трябва да бъде обсъдено на ниво председателски съвет преговорният екип трябва, разбира се, да присъства навсякъде, за да вижда как и до каква степен се прилагат делегираните актове. Следователно, комисията все още не е приключила с нас. Те трябва да продължат е, на ново равнище преговорният процес с нас. Докато стигнем до края, докато стигнем до края на е, обсъжданията, как ще прилагаме делегираните актове. Благодаря. Благодаря и сега си давам на самия себе си две минути. И аз искам да участвам като всички вас. Бих искал да потвърдя чутото до момента, а именно, че липсваше, липсваше глобален поглед. Малко слепешката, малко слепешката действахме, нямахме изготвена позиция за това какво ще представлява реформата в крайна сметка. За нас, като парламент, това всъщност бе първи път. И въпреки разумът, опита, подготовката на европейските депутати, нямахме достатъчно средства, достатъчно преговорни механизми. Това от една страна. От друга страна, чиновниците, служителите на комисията показаха, че те са от стара коза Яре, в този смисъл, ако позволите. Изслушваха ни и след това правеха каквото те самите намерят за добре и то в голяма степен заради влиянието на техните служители. Ако анализираме сега изказването на комисар Пол Фил Хоган с нощи тук пред нас, ще отбележим отново, че европейските служители, служителите на комисията продължават да бъдат много влиятелни по въпроса сега пък за предложенията за екологизирането и за това как да се включат, е, как да се постъпи с е, тях в е, новия дизайн на новата ОСП. После ограниченията, 4 милионното намаление в бюджета за ОСП, кризата и прочее, прочее. И не на последно място общата ни философска позиция. До каква степен трябва да се приоризира общностното начало за сметка на националното, за да можем да, за да успяхме в крайна сметка да защитим общата ОСП, но с цената на отстъпки. Защитихме общностното начало на ОСП, но с цената на битки за това коя политическа група ще бъде докладчик. Разбира се, е, трябва да се поздравим след това с добре постигнатото сътрудничество между, доста... между докладчиците. Госпожа Магинес, например, бе заместник и с, надявам се, че ще подкрепи това, което казвам, а именно, че успяхме да се споразумеем и да работим ясно при максимална яснота и разбирателство при изработването на компромисните предложения. И сега, както каза господин Дантен, трябва да се замислим за върху изводите, които току-що ни представиха и да видим как да се получим от тях в следващата фаза на реформата, а именно делегираните актове. Този семинар трябва да бъде само едно начало и да го следват други такива, за да знаем как вървим, докъде спазваме предварително жалонирания път. Благодаря отново на всички. И сега искам да дам съвсем накратко думата на господин професора, за да отговори. Um, съвсем конкретен въпрос. Конкретните въпроси на тях е лесно да се отговори. Сега въпросите за независимите депутати е, Um, Благодаря. Благодаря за всички изказвания. Много ценни изказвания чухме тук. Не толкова свързани с доклада, който аз изнесех, а с други въпроси, какво трябва да обърне внимание и така нататък. Ще се спра на един-два въпроса, които няколко души повдигнаха. Как оценяваме някои неща? Например, понятието за разводняване на предложенията за по-зелено земеделие. В доклада на два пъти споменавам това от една страна онези, които защитават статуквото, а други, които е, са за реформи. Ако някой каже, искаме е, свързване е, на е, преките плащания. Това реформа ли е или не е? А, ако а, ако смятаме, че раз, а, е, е, а, е, начин, това е тогава да защитаваме статуквото. Този въпрос е, ако някой казва, че трябва наново да има свързване на, на, на плащанията, това е реформа, може да се разглежда като реформа. Същото се отнася и за зеленото земеделие до каква степен понятието за разводняване има смисъл и се отнася до това, което правим. Някои казаха, не искаме по-малко зелено земеделие, искаме да го постигнем по различен начин. Извинете, някой казва нещо от залата, което не се чува, тъй като не му е включен микрофона. Отговаря професорът. Зеленото земеделие е нещо така общо, но има и конкретни елементи в него. Някои искат да отидем по-далеч по този път, а други смятат, че това не е необходимо. Но, но някои от тези въпроси, като че ли не влизат в дневния ред, същото се отнася за земеделските, интересите на земеделските производители, как те се отразяват. Е, доклада много ясно се казва какво имаме предвид. От една страна е, съществува схващането, е, че можем да имаме показатели, да измерваме това, което е направено, но най-голямо значение има как ще участваме в съвместното взимане на решения. И различни заинтересовани страни биха искали да участват в тази работа. Но въпросът е в комисията да участват хора с, така, с, с същите интереси, които защитават общи интереси. Много въпроси има, много малко време има, само нещо да кажа въпроса за личностния фактор. Той е много важен, всички знаят значението на личностния фактор. Ако се попитаме, щеше ли без Франс Фишлер да е възможен междинния преглед от 2003 година, например? И, и сега, различно ли щеше да бъде положението, ако Франц Фишлер беше на място на Чоус? се, различни мнения има по тези въпроси. И а, господин Декастро, аз съм примерно, ето, съм бил ето там, представил съм а, друг доклад, примерно за въздействието на преките плащания върху земеделските а, земи. И а, казах, въпросът може да бъде отнесен в Люкс, да взем грам, да се кача на автобуса, за, трябва да си отида в Люксембург. Госпожа Магинис каза, всички трябва да се качим на този автобус, ако си спомняте този разговор. Кратък отговор. Защо се прави анализ на интересите на фермерите и това, което казва депутатите. Какво се направи в комисията ЕНБИ? Колко приятели имаме там? Ако правите това с тази комисия, трябва да направите и с другите комисии. Така че ми се струва малко странен този анализ. Считаше се, че комисиите са изцяло предубедени. Аз не съм убеден, че това е надежден начин да се разглежда работата на комисията. Така че ако се направи такъв анализ за другите комисии, ще видите, че те също имат своите лични интереси. Нека да не навлизаме в тази територия. Имаше доста промени в институциите на Европейския съюз. Не можем да се захващаме с всички тях. Искам да благодаря сега на експертите, които изготвиха проекто доклада. Очакваме да видим окончателен ми вариант. Може би ще се пооформи тук-там. Господин Сантуш каза, че ние ще се запознаем добре с него. Извинявайте, господин председател, само да кажа нещо. Извинявам се, но това е последния път, който ще имам възможност да го направя, така че за минутка, ако ми дадете пак е, думата техническият персонал на нашата парламентарна комисия Анг, Агри. Аз мисля, че можем да се справим без да наемаме нови служители. Как ако временно от Европейската комисия поискаме да ни командироват определен брой експерти при разработването на всеки конкретен специализиран доклад. С други думи, няма защо да наемаме на работа нови служители, а можем просто да наемаме командировани служители от Европейската комисия, които да работят временно за нас. В такъв случай, щяхме да, в такъв случай ще имаме повече технически експерти и ще ни позволи Европейския парламент да представлява институцията си само с един един единствен докладчик и ще бъде на равна нога с комисаря и с президента на съответния Европейски съвет. Защото ако не, ако трябва да е, се бори с е, различни представители на другите институции в екип с други парламентаристи, които може да представляват различни политически групировки и други идеи, то тогава битката наистина става много разводнена. С други думи, технически, техническа подкрепа трябва да си отсигурим в по-голяма степен. Благодаря. Нас добре така рефлексия пред Да, ние трябва да обмислям всичко това, по време на коледа, дните празници. Има доста въпроси, свързани с бъдещата ни работа. Искам още веднъж да благодаря на всички за участието. Това, което излякохме като а, информация днес, се заслужава да бъде добре осмислено. Благодаря на експертите, благодаря на участниците, благодаря на нашите гости.